Компетентните органи на Польша ме информираха, че с действие от 17 декември 2013 година Збигнев Залески и Тадеуш Едвард Рос ще заместят госпожа Лена Коларска-Бобинска и господин Рафал Трашковски. Съгласно член 7, алинея 1 от правилника